сигурност и отбрана и, как, и с ту, правните основания, с които разполагаме в договорите. Моля, вземете местата си. За да повярвам, че сме продължили заседанието. И така. Предлагам ви становище, в което заявявам, че Комисията по бюджета призовава Комисията по външни работи и Комисията по конституционни работи, които са компетентните комисии в тази област, да вземат предвид нашето предложение за резолюция. В своето предложение за резолюция след, следните наши предложения. Първо, световните е, развития могат да доведат до доста сериозни промени и в контекста на НАТО, и в контекста на е, желанието на Съединените щати да предприема мерки. И за това е необходимо да се изгради действителен Европейски съюз на отбраната. За тази цел са необходими съответните финансови ресурси. Ако искаме да работим по механизма на овзаимностяване на разходите, трябва да си дадем сметка, че става дума за минимум 26 милиарда евро е, годишно, ако не обединим усилията си, защото ще има припокриване. Важно е да се използват средствата от европейския бюджет по начин, който твърдо да залага на сближаването на солидарността и на прозрачността при финансирането необходимо е да се преразгледа и разшири механизма Атина, механизмът за, раз... за споделяне на тъжеста, един от най-важните в Европейския съюз. Постоянното сътрудничество, така наречената програма ПЕСКО, е свързана също с тази тема. Бюджета за отбраната следва да предвиди предварителни проучвания и подготвителни действия. О, 80 милиона евро са необходими за тази цел. Миналата седмица гласувахме първия транш от 25 милиона евро за тази цел – и е, следва тези средства да се използват по възможно най-целесообразен начин. Европейския съюз трябва да е, предвиди и общ бюджет, насочен към въоръжените сили на държавите членки, възможностите за сътрудничество, за оборудване, за обучение, за да може да се гарантира обща сигурност и отбрана и както следва от предложението да се предвиди Европейски фонд за отбраната. Това е предвидено от комисията и следва този фонд да бъде финансиран от допълнителни бюджетни кредити. Радвам се, че тук сред нас е господин Данжан и му давам думата. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря за изготвеното становище. Много добре очертахте основните важни елементи тук. За съжаление, такива са събитията по света, че се налага да започнем най-сетне да обмисляме е, по-сериозно въпросите за общата сигурност и отбрана. Това е наш дълг е, към гражданите и се радвам, че в текста включвате темата стратегическа автономност. Това е формулировка, която вече е включена и в текста на съвета. И вече е включена тази тема в текста на съвета и трябва да бъде включена и в текста на парламента. И трябва да видим какви са инструментите, с които разполагаме в Лисабонския договор. Всъщност инструменти има. Има различни бюджетни мерки и подготвителни действия, които вие споменахте. Е, има институционални е, елементи, конституционни елементи, операционни елементи, които са предвидени в Лисабонския договор и смятаме, че трябва да се прилага много строго Лисабонския договор и дори само това да се направи, вече ще сме отбелязали значителен напредък. Сега, по текста имаме известни съмнения по твърденията за цената на... А, за това колко би струвало Европа да не се задейства. Не съм убеден а, от представените аргументи а, в а, тази област, защото това е област, в която Европа до сега никога не е действала. Тоест много е трудно да се оцени колко би струвало да няма европейски мерки. Две трети от европейските страни, когато из... трябва да избират между европейско и американско оборудване, купуват от американците. Тук вече имаме яснота по цената на не Европа. А, има хеликоптери Airbus, например. А, дори в областта на отбраната е много трудно. така че в областта на отбраната е много трудно да се направи достоверна оценка на цената на евентуално неангажиране на Европа. Необходими са много повече данни за конкретните разходи. След това, мисля, че е, много може да направим за интегрирането на подкрепящите дейности, но що се отнася до бойните групи, начина по който се вземат решенията в е, въоръжените сили в Европа са такива, че на този етап не е възможно да се работи с обединени бойни групи. Различни са и нивата на ам, вземане на решение по отношение на участие на въоръжени сили на определени страни когато има конфликти. Различни са, например, във Франция и в Германия, където парламента трябва да се произнесе. Благодаря, господин Данжан. Господин Геер. Благодаря, господин председател. Ние бях малко притеснен относно темата, която обсъдихме преди малко за бюджета. Аз отговарям за а, този а, доклад и съм предвидел една подготвителна мерка, а, концепция с а, доста предпазливи суми. И съответно тези пилотни действия би след са определени а, конкретни, а, конкретна категория заделена и трябва да се заделят средства съответно за тях. Те могат да бъдат намерени. Обаче наблюдавам с притеснение, от в областта на външнополитическата безопасност е, все повече и повече изменения постъпват за обща интегрирана политика за сигурност и безопасност. И тези изменения са доста двусмислени, неясни. Така че, що се отнася до предложението на съвета а, а, за прегледа на МФРМ, виждаме, че всички сме тук на едно мнение. Добавките, допълнителните средства за а, разширени политически мерки не би следвало да бъдат отпускани а, в а, тази многогодишна финансова рамка. Колегите тук в този Европарламент, които не се занимават на ежедневно ниво с финансовите въпроси, трябва също да си е, зададат въпроса или трябва да им обясним, че всъщност тези искания относно политически и допълнителни дейности са е, твърде неуместни. не знам кой точно го каза, но не знам кога в най-скоро време, може би в следващата средносрочна МФР. Не е ясно кога тези 500 милиона евро да бъдат отпуснати за, изследователна, за изследовател, изследователска дейност в, в, в, за въоръжение. Тези пари не са налични към момента. В Еразъм, по Еразъм се изключват финансиране за научно-изследователска дейност в тази област. Трябва да изчакаме следващата МФР. И тук отново възниква политическия въпрос. Политически въпрос, подчертавам. Искам ли от парите които са заделени за научно-изследователска дейност, и тези пари не са чак толкова много, да заделя 500 милиона евро, това са по моите по моите е, предвидени изчисления, това са 10-15% от общия бюджет, ние да ги заделим за въоръжение и за изследвания в въоръжението. Тоест, може ли, трябва да, наистина, наистина трябва да насърчаваме иновативната дейност, научните изследвания. Да, може някой да каже, че въоръжението е също се нуждае от иновации. Ами танка си е танк, си остава винаги танк. Все пак не е инвестиция чак толкова голяма, няма никаква добавена стойност. И така че аз имам дълбоки съмнения. Дали трябва наистина да заделяме от парите за научни изследвания? Да, нека да има добавки, допълнителни средства, нямам нищо против, но ясно трябва да се а, заяви за какво. И аз съм го точно формулирал това в изменението, господин председател, което подчертава, пояснява нашето становище. И смятам, че текста що се отнася до а, Европейския фонд за отбрана, само там трябва да се заделят допълнителни средства, но тези допълнителни 500 милион, милиона да ги забравим просто, да не ги подкрепяме, защото те искат да бъдат заделени за изслед, изследователска дейност в въоръжението. Нали? Ние трябва да се възпротивим на това. Добре, нямам, нямам нищо против а, да се заделят средства за научно-изследователска дейност, но не и за въоръжение. Не може всеки във всяка една комисия да предлага някакви неща, текстове, които следват някаква собствена логика. Нали, аз съм а, даже по-радикален от моя а, предшественик, защото смятам, че а, трябва да се подкрепи а, политиката за отбрана, общата политика за отбрана, но трябва ясно да определим какво трябва да се направи най-скоро време и кой ще плати за това. Защото наистина съм много притеснен. Ако тук Европарламента не заеме ясна позиция, то съвета, както ние вече знаем, виждаме какво ще направи особено съвета на а, министрите на отбраната, бързо могат да си решат а, какво да правят с тези пари, особено когато обсъждаме МФР. Така че ние, които сме тук поне, трябва да кажем могат ли да се намерят тези пари или не и за какво. Аз одобрявам идеята за доклад по собствена инициатива, а именно как да се финансира бъдещата политика на отбраната. Мисля, че би следвало доста задълбочено да помислим а, какво трябва да се направи. You, Благодаря ви, господин Сарлема. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Напълно съм съгласен в общ план по въпросите, Наистина е време да се събудим и да поемем отговорност за нашата собствена сигурност. Въпреки това, искам да кажа нещо в политически план. Ако някой от нас е притеснен за отбраната и на атлантическо ниво, и аз съм. Аз, например, съм силно за трансатлантическа отбрана и сигурност то нека да бъдем предпазливи е, общия тон, с който ще говорим през следващата година и следващите години. Защото ситуацията е доста крехка, доста деликатна. Наблюдаваме какво става в Штатите. Не бихме желали да отпратим послание към американците за това, че ние сами вече сме готови а, да поемем а, отговорност за собствената ни сигурност, защото ние не сме готови. Това е коментара, който исках да отправя. Господин Доландо има думата. Е, е, всъщност, е, Искам да обърна вниманието ви на въпроса със сигурността в контекста на предстоящи избори е, Жан-Клод Юнкер е, лансира идеята за е, европейска армия. Сега някакси си ли има готовност да отиде по-далеч от това, но има други съображения. Бюджетният проблем е сериозен проблем и сериозно съображение. Трябва да намерим решение за това, но е, дали това ще, бъдат, е, ще бъде няв, нов източник европейски или пък е, е, споделяне на, на средствата между държавите членки, трябва да мислим за това. Е, делегация на, е, от Миянмар е тук. Добре са дошли е, ние приветстваме с е, добре дошли председателя на, на е, парламентарната комисия по правни въпроси правото и финансите са взаимно свързани и са много важни за общата политика на национална и световна. Все пак бюджета е начин да се подготвим за бъдещето. И а, бюджетната рамка за 14-20 е въпрос, който обсъждаме. Въпросът е обаче, а, че Лисабонския договор ни дава възможност, а, възможности, които днес не се, а, до сега не се използвали. Сега господин Танжан отново трябва да сме точни. Е, аз съм съгласен с това, което каза господин Гелер за несигурността, бюджетната несигурност е, е, в бъдещето. Това е съвсем основателна тревога и за това водим тези, тези дискусии, които трябва да са абсолютно изчерпателни, задълбочени, да, да проверим всички възможности за добавяне на средства но тук използваме една терминология, която е малко а, странна, а, колкото до а, разходите за научни изследвания в, обедба, в отбраната. А, това са не непременно научни изследвания, свързани с въоръжения. А, когато говорим за такива изследвания, става дума за навигационни системи за дроновете или а, науч... меду, медицински изследвания за борба с а, различни заболявания. това са средства, които са далеч от буквалното те, разходи за въоръжаване, за купуване на, на оръжие и а, а, военни а, съоръжения. Така че трябва да се има предвид и това, при, при, когато мислим за финансиране на такива програми. Благодаря. В отговор ще ви кажа, че всъщност всъщност Е, ние тук говорим за стратегическа автономност е, в един е, международен контекст и това по резервите, които вие споделяте, трябва да намерим някаква формулировка, която да изчисти тези съмнения. Е, сега ясно е, че не в, е, няма да намерим е, средства в сегашния бюджет, за да сме на нивото на това предизвикателство, свързано с сигурността, но трябва наистина да се подготвим за следващата многогодишна финансова рамка, да помислим по въпроса, да предвидим съответните разходи за сигурността и отбраната. По научните изследвания други държави, например САЩ, е, е, те включват и военни е, начисления във военната област, но както и е, в гражданската област. Това са фондове, е, които обикновено е, са в гражданската сфера и бихме могли наистина да работим в тази посока. Аз си вземам за сведение този призив за така разумен подход, който, към който ни призовахте тук когато става дума за прехвърляне на ресурси, за дадени действия, военни действия, например, процедурата трябва да е ясна. Сега Измененията могат да бъдат внесени до 16 декември, до 25 декември се гласува в комисията и на 13 март в пленарна зала. Това бяха сроковете Госпож... за същата тема. Да, благодаря ви. Съвсем накратко финансирането на съвместни отбранителни дейности. Може би няма да се нуждаем чак толкова от допълнителни средства. Ами всяка а, страна, може би по-добре, ще може да координира своята дейност и съгласно разчетите, може би 35 до 30 милиарда а, годишно да а, харчим. Това необходимо ли е да се прави? В дипломатическата сфера, например, ако се е, използват е, е, е, наистина, ако се използват някои инфраструктурата в други световни столици, в Ток или другаде, за дипломатически дейности, които да заместят военни действия, мисля, че това ще ни спести средства от бюджета. А сега, заедно с колегите, трябва да ви напуснем, за да отидем на неформална среща с съвета. Okay, Скъпи колеги, нека да продължим. Следващата точка от нашия дневен ред е относно Европейския семестър за координация на политиката и, спораз... и, наблюдението, изследването за 2017 година. Господин Денано е докладчик. Имате думата. Euh, ce rapport a été un peu précipité, mais on va y retrouver sans doute euh, quelques éléments. Сега няколко важни елемента вече бяха засегнати в дискусията ни до тук. Въпросът днес е, е за економическите политики е много важен, за координиране на економическите политики. Европейския парламент трябва да е, така оказва натиск за съответните средства за целта за економическо развитие. Бих искал в този доклад да призова, да, да наблегна на е, значението на следващия бюджет, всъщност дискусията, която водихме до сега, на практика, е, защото е, това е, дава възможност да се облечат националните бюджети и да се използват оптимално приходоисточниците. Комисията е, се е произнесла по въпроса, но е, въпроси като съвместната евро, е, еврейската отбрана и международно сътрудничество е, е, и други, би трябвало по тези въпроси да видим как, например, да използваме по-добре е, конвергенцията. Е, това е част от доклада. Въпроса за ДДС и е, митническата политика в това отношение е, има голям марш за маневриране е, от държавите членки по отношение на ДДС и предвиждаме текстове в доклада за борба с данъчните измами и е, това е начин да се е, наберат допълнителни средства. Е, в тази връзка споменавам е, Люксембург и Люс е, Ликс и укриването на данъци и е, въпроса с данъчните убежища. Въпросът е, е, е че нашата е, основна, чест, е, основна задача е да е, мобилизираме и публични и частни инвеститори е, и да дадем възможност за по-важна, по-проминентна роля на малките и средни предприятия в економическия живот бих искал да наблегна и на една друга тема, е, а именно е, структурните фондове и макроекономическите условия за е, използване на тези фондове. Трябва наистина да, да осигурим съответните макроекономически условия, за да може да се задействат тези фондове. Пример е Португалия мисля, че има решения и в еврозоната, които можем да потърсим е, заедно. Е, сега е, взел съм предвид е, е, вашите, всички предложения за е, изменения и е, те са отразени в е, доклада ви. Um, The... Благодаря, господин Денано. Имате думата сега за обмен на виждания. Господин Али. Добре, господин председател. Уважаеми колеги, годишното изследване за економическия растеж за 2017 година поставя акценти върху основните економически приоритети на Съюза и предоставя на държавите членки на Европейския съюз политически указания за следващата година на база на стратегия в три области – инвестиции, структурни реформи и фискална консолидация. В уводната част на изследването са изброени редица позитивни развития в Европейския съюз, на чиято основа може да се направи общ извод, че след втората половина на 2014 година Съюзът се движи в посока на економическо възстановяване. Независимо от това обаче, економическият растеж е доста скромен под пълния си потенциал – през следващите няколко години може да очакваме забавяне на растежа поради комбинация от редица негативни фактори, като очакваното нарастване на цените на енергията, липсата на инвестиции, демографските изменения и негативните тенденции в международната търговия и растежа на развиващите се економики. Това кратко изявление не могат да бъдат обхванати всичките аспекти, свързани с макроекономическата ситуация в Съюза, поради което бих желал да привлека вашето внимание върху няколко въпроса, които считам, че могат да повлияят съществено на развитието в рамките на общността. Първо, по отношение на инвестиционния план за Европа. Въпреки, че резултатите от изпълнението на плана са предимно положителни, общото разбиране е, че има нужда този план да бъде преконфигуриран. В сегашния си формат той е недостатъчен за осигуряване на дългосрочен икономически растеж и нужните инвестиции на ниво ЕС, за да могат повече държави членки да се възползват от него. Второ, резултатите от неконвенционалната парична политика на Европейската Централна банка. Въпреки всичките тези усилия, водещи до слабо нарастване на хармонизирания индекс на потребителските цени, инфлацията остава далеч под заложената цел – този случай един от възможните варианти е удължаване на програмата за количествени облегчения. Същевременно обаче, ако причината за непостигане на инфлационната цел е тази, че паричната политика е стигнала възможните си граници, трябва да се помисли за по-активни и координирани фискални политики. Трето, подкрепата за формирането на Съюза на капиталовите пазари – Необходимо да се преодолеят ограниченията на фрагментираните и гравитиращи около банките капиталови пазари в Европа. Допълването на банковото финансиране с по-интегрирани капиталови пазари ще подпомогне отключването на капитали в рамките на Съюза. Четвърто, с оглед преодоляване на младежката безработица, Следва да посветим повече усилия за модернизиране на образованието и професионалната подготовка на младите в рамките на Съюза. За да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, младите хора трябва да притежават не само основни познания, но също така технически и предприемачески умения на високо квалификационно ниво. И в заключение, за да бъде ускорен економическият растеж и се увеличи заетостта, е необходимо да бъдат премахнати всички бариери пред бизнеса. Същевременно следва да бъде введена една съвременна и опростена данъчна система, която да способства за значително ограничаване избягването на плащането, както и укриването на данъци. Това би осигурило достатъчен финансов ресурс както за отделните държави членки, така и за общността като цяло. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожо Малатич. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и да поздравя докладчика. И да подчертая също времено, че годишният обзор за 2017 година като цяло е важен политически документ. И това е началото на европейския семестър, разбира се. Но не само заради това е доважен а, този документ. Ние трябва да го имаме предвид, когато всъщност изготвяме национални програми за реформи, когато се изготвят планове за изпълнение на препоръките за всяка една отделна страна. Тоест, ние трябва да използваме целият потенциал на годишния обзор. За да се превърне Европа в а, световен лидер, не е достатъчно само а, държавите членки да укрепят своите реформи за преструктуриране, за фискална, бюджетна консолидиране и така нататък. Трябва да се направи още повече. Препоръките за страните са хубави, но ако не ги а, прилагаме, не можем да гарантираме устойчив растеж. Тоест трябва да се направи промяна в нашата работа, в нашия подход към годишния обзор за растежа. А именно, трябва да е, идентифицираме практическите проблеми за младежите, е, научните изследователи, предприемачите, пред които са изправени в нашите страни. Защото до голяма част проблемът е нашата неефективност. Например, Европа е номер едно в циркулярната кръговата економика. Все, обаче, все още обаче ние не сме изменили регламента, за да се позволи на междусекторно сътрудничество и нови бизнес модели. Има пречки за тях. Нашият, нашият отговор е бавен. И другите не изпреварват. Нашите иноватори, не само в кръговата економика, но и в други области, всъщност ще напуснат Европа. Затова следва да променим нещата и на ниво държави членки разликите са големи в законодателството и има доста ограничения. Много стъкни правила и това е проблем за иновации, иновативни решения и за устойчив растеж. За да се решат тези проблеми, трябва конкретно да открием проблемите всъщност в различни политически документи, като годишния обзор на растежа. Това е много важен инструмент и документ. И тази връзка искам да добавя нещо към европейския бюджет и, бюджет и връзката с националните бюджети. Тоест, нуждаем се от синергия. Не само между политиките и действащите инструменти, но и повече връзки и взаимодействие между държавите членки и техните бюджети за да може европейския бюджет да предизвика, доведе до промени в държавите членки, ние трябва да променим нещо на ниво държави членки. Ако искаме да укрепим единия пазар и да създадем по-добри условия, по-добър бизнес климат, ние трябва също да променим нашите собствени бюджети. Въпросът тук е следният. Когато говорим за годишния обзор на растежа, можем ли да се обърнем към държавите членки за съвместни действия по отношение на националните бюджети, които да бъдат обвързани с европейския бюджет. Има ли такова послание в годишния обзор на растежа за 2017 година и за финансовите бюджети за държавите членки? Ясно ли се комуникира с държавите членки преди да се представи годишния обзор? Трябва да се запитаме за всичко това, за да можем да подобрим нашата работа в бъдеще. Thank you. Any other requests? Благодаря ви. Има ли други изказвания? Ако не, искам да ви припомня, че срокът за изменение е 9 януари. И в комисията ще гласуваме на 25 януари. Преминаваме към следващата точка. Става въпрос за социалните аспекти, социалната политика и, заедостта, отново в годишния обзор на растежа. Докладчик е госпожа Ни Риада. Тя моли да се а, отложи тази точка на следващо заседание. Така че сега преминаваме към гласуването. както госпожа Холмайер ни помоли, ние ще започнем с точка 13. Създаване на система за влизане-излизане с цел регистриране на данните относно влизане-излизане и относно отказа за влизане на граждани от трети държави преминаващи външните граници на държавите членки на Европейския съюз и за определене на условията за достъп до системата за влизане и излизане за целите на правоприлагането. Готови ли сме да гласуваме? Моля ви, имайте милост към мене, защото а, за първи път председателство може и да сгреша. Изменение 22. За. Против. Въздържали са? Отхвърля са. 23-то изменение за. Против? Въздържали са? Трябва да проверим. Може... Гласуваме електронно. Приключи гласуването. Приема се. Първо изменение. За.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 Въздържали се. Приема се. 31 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 изменение за. Против. Против. Приема се. Второ изменение за. Против въздържали се, приема се. 33-то е с устно изменение от а, социалисти и демократи. Има ли някой, който глас... гласуваме за? Против? Въздържали се? Приема се. Трето изменение за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение за. На две части. Гласуваме първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5 за против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме преамбюла. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 изменения за, против, въздържали се, приема се. И гласуваме групово 13, 14, 15, 16, 17, 18, от 13 до 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 изменения за, против, въздържали се, прием... отхвърля се. 20 изменение за, против, въздържали се, приема се. 21 е отеглено. Цитираме. 6. 6 и 7. Гласуваме заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване електронно. Може да гласувате. Гласуването приключи. 19 за, 11 против. Така че становището се приема. For the e vote. Um...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 So item... Гласуваме сега по точка 9. Мобилизиране средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в а, автомобилната промишленост Испания. Командидат Валенсиана. А, господин Еспедан, Естебан Понс е докладчик, но той не е тук. Въпреки това ще гласуваме. За, така, за, започваме с члена, след, членът след това с преамбюла. Параграф 1, шесто изменение. За. Против. Не ясно. Може ли ясно да си вдигате ръцете, моля? За. Против. Въздържали се. Приема се. Има изменение в а, а, гласуването. Гласуваме сега по членове и параграфи. Наясно ли сте? Всички разбраха ли къде? Първо параграфите е, и членовете, а след това по приабюла. Така, сега седмо изменение. За.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 И сега преамбюла. Гласуваме по преамбюла. Да, разбрах всъщност какъв е начинът тук. Изменения 11 и 12 ги гласуваме заедно. Amendment 11 and 12. 11 и 12 изменение. Гласуваме съвместно. Това трябва да е ясно за всички. За, против, въздържали се, приема се. 13 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 изменение за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 изменение за, против, въздържали се, приема се. Един изменение 17. 17 и 18 и 19, извинете, 17 и 19. Значи има в някои списъци и го има, в други го няма. Така. Съгласно 17-19 трябва да се освободят някои производители от съответните прагове, за да бъдат облагодетелствани съответните а, а, а, фирми, за да се а, предлагат съответни а, а, услуги и трябва много внимателно тук такова освобождаване, такива дерогации да бъдат разглеждани предпазливо, защото става въпрос за бюджета на а, Европейския съюз. И ста, тук става въпрос да бъдат включени 29 предприятия в комунитет Валенсиана автомобилна промишленост. Кои са за? Против? Въздържали се? Приема се. And then uh, amendment 18, those against, abstentions, rejected. Amendment... Изменение 20, за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега... Ако иска да се направи справка или по 20 Добре, ще проверим електронно по 20-то изменение. Гласуваме. Приключи се гласуването 21 на 11. Един въздържал се. А, извинете, забравих, забравих преамбюла. Първо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за, против, за, кои са за? Против, въздържали се, отхвърля се. И сега вече ще гласуваме по а, електронно по доклада. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приете доклада. Следваща точка средства от ЕС за равенство между половете. Госпожа Гардия Сабал Рубиал е докладчик. Няма да се изказвате, така ли? Добре, преминаваме към гласуване. Изменение 18 за, против. Може ли отново, ако обичате, да вдигнете ръце за, против? Отхвърля се. Добре, ще направим проверка. Гласуваме изменение 18. Изменение 18. Край на гласуването. Отхвърлено е 14 срещу 14, един въздържал се, 15 срещу 14. Да, господин, един от колегите няма карта за гласуване, значи 15 на 14 приема се. 19 изменение, две части. Гласуваме първа част за. Против. Въздържали се, приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Двайсто отпада, 21 отпада. Имаме компромис. Първи. Гласуваме компромис първи. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измен... Изменение 30. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се. Ще проверим.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 13 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 17 изменение за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по измененото становище. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 срещу 5. 22 всъщност. 22 срещу 5 против и 2 въздържали се. Next is implementation... Следващо. Точка. Доклад за изпълнението на програмата Творческа Европа. Докладчик е госпожа Муди. Желате ли думата? Не. Започваме тогава с второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Е, ако желаете електронна проверка, добре. Гласуваме. Изменение номер две. Гласуваме. Извинете, трябва да отново да, да гласуваме. Изменение 2. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение четвърто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение за. Против. Въздържали се. Ще проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. 13 срещу 12 на 4 ма въздържали се. Приема се. Това беше по трето изменение. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Извинете, може ли да си вдигнете отново ръцете, които подкрепяте изменение пето? Против въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали, отхвърля се. Изменение 12. Извинете, 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. За. Отпада, отпада, да. Гласуваме изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение първо. За. Против въздържали се, приема се. Електронно гласуване по становището. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 25 на 3. Един въздържал се. Следващата точка. Доклад за изпълнение на програма Европа за гражданите. Докладчик е господин Христофоро. Той не е тук. Започваме с изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо. За. Против въздържали се, отхвърля се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Ще направим електронна справка. Гласуваме електронно по пето изменение. Отхвърлено е. 15 на 12. Изменение седмо. За. Да, изменение второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16. Някой казва, че отпада, но не отпада. 16 изменения. Гласуваме 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Ще направим електронна проверка. Изменение 16. Някой ме помоли да направя проверка, затова я правя. Край на гласуването. Приема се 15 на 12. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 и 20 са идентични, гласуваме ги за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24, и 26 са идентични за, против, възражали се, отхвърля се. Устно изменение 1 от самия докладчик за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, приема се. Добре, ще направим електронна проверка. 27 изменения. Отхвърля се. 15 на 11. Благодаря, че помолихте за проверка. Изменение 28 за, против, отхвърля се. 29-то за, против, въздържали се, приема се. 30 31 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Amendment, amendment 33, those four. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36. За 36 отпада. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронно гласуване по цялото становище. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 гласа за, двама, петима против, двама въздържали се. Поздравления на докладчиците. So item number 14. 14 точка. Докладчикът е господин Фернандо. Can we Can we please have uh, a little bit more quiet? Thank you. Моля за тишина. Господин Фернандеш, заповядайте. За преводите на комисията. Благодаря, господин председател. Трансфер 31. Искане за 856 1800 евро за фонда за приспособяване към последиците от глобализацията, одобрено бюджетните кредити за ангажименти отговарят на финансовия принос. призовавам ви да одобрим този превод. Искате да гласуваме по всички отделно, така ли? Добре. Нека да гласуваме по този превод по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Следващия превод, моля. 36. 36 превод, искане за 7,5 милиона евро, бюджетни кредити за плащания. От които да бъдат прехвърлени от фонда за е, мир и демокрация към този за ядрена сигурност. Няма проблеми, нека да го одобрим. Моля, гласувайте, каза председателят. Край на гласуването. Приема се с 17 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. И след това 37, 38, 39, да, анблок по тези три превода, 37, 8, 9, общо 85 милиона хуманитарна помощ за Йордания, за беженците от Сирия, за Чад, поради сушата там и във връзка с вътрешно разстрелените хора и след това а, военна интервенция срещу Ислямска държава в Мусу Отново вътрешно разселени хора. Призвам ви да одобрим тези три превода. В края на месеца един от нашите е, сътрудници се пенсионира, нека да му благодарим и да му пожелаем всичко най-добро. Моля, гласувайте, за председателят, по трите превода. Край на гласуването. Приемат се. След това. останалите раздели на бюджета. Господин Депре. Благодаря, господин председател. Първи превод, свързан с Европейския парламент. 8 от 2016 за неизползваните бюджетни кредити, които съответстват и на предходните години. 2015 това са били 71 милиона, например, и тези средства ще бъдат прехвърлени към сградата Конрад Аденауер. Нямам възражение, призовавам ви да одобрим това предложение. Нека да го направим по електронен път. Господин Манка. Благодаря, господин председател. Ще гласуваме в подкрепа на този превод. Нямаме друга възможност, но в началото, когато работихме по бюджета, казахме, че знаем, че ще има излишък от около 70 милиона. А сега а, имаме около 50 милиона. Е, и над 60 остават. Има и други преводи, непряко одобрени от бюрото. Да, те имат право, пряко одобрени от бюрото, кое, е, което има право да прави това, само че губим прозрачност. Този подход към, европейс... към е, бюджет на Европейския парламент не е прозрачен. Може би за бъдещите бюджети трябва да включим тези теми предварително и средства, за да бъдат предоставени на разположение по-рано. И така ще се генерират спестявания без да се плащат лихви. Ако го правим по-прозрачно, ще можем да, го, да стигнем до много повече спестявания. Европейския бюджет съвсем не е отлично образец по изготвянето на бюджети до тук. Някой друг иска ли да се изкаже? Не, в такъв случай нека да гласуваме. Заповядайте. Край на гласуването. Одобрява се 18 гласа за, 2 гласа против, 1 въздържал се. Господин Депре. Следващата точка. Господин председател. Става дума за превод свързан с съда. 2 милиона и 500 хиляди от е, раздел служители за следващата година, свързано с, е, наземането на длъжност от, е, от един от съдиите тази година, средствата да отидат за сградите на съда. Не знам дали трябва да гласуваме. Има ли възражение? Намираме се в е, под тавана на е, преводите. Ако няма възражение, тогава се смята за прието. След това Сметна палата АБ-13 ТС 320 000 евро за финансиране на нов проект за модел на документи на сметната палата няма възражение. Не смятам, че се налага да го гласуваме, тъй като е под прага. Длъжен съм обаче да попитам дали има възражение. Няма възражение. Добре, смята се за одобрено. Продължавам. Европейска служба за външна дейност. Превод от 1 милион и 300 хиляди евро от заплати към бюджетен ред подобряване на системата на криптиране на предаването на информация, която е важна за службата за външна дейност. Нямам възражение. И отново, ако няма възражения, не се налага да гласуваме. Одобрено е. Следващата точка. Комитета на регионите. Промяна на щатното разписание – четири постоянни позиции АД6 се превръщат в четири временни позиции АД6 съгласно член 5.1 не се налага да гласуваме, предлагам да дадем одобрението си. Не виждам възражения, така че се одобрява. Благодаря последната точка, по която трябваше да гласуваме, сгради. Но няма искания по тази тема. Гласуването приключи. След това съвместно обсъждане на бюджетния контрол във връзка с финансовия регламент. Точката следва да се обсъди 12 часа, така че обявявам почивка до 12.00.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

Добре дошли на съвместно задание на Комисията по бюджета и бюджетен контрол. Днес е, е, имаме е, важен въпрос за обсъждане, финансовия регламент и трябва да обменим мнение по преразглеждане на този регламент. Бързам да дам думата на съпредседателката председателката е, почитаемата е, председателка на бюджетен контрол, госпожа Греслин. Благодаря ви. Благодаря за съвместното заседание, което за в бъдеще по-често ще организираме такива, тъй като се договорихме съгласно вътрешния правилник точка 55 да си сътрудничим, което означава, че можем да провеждаме съвместни заседания и разисквания по всички въпроси. И аз от името на бюджетната комисия, колега, колегата Ричард Ешуърдс от, от, от името на комисията по бюджетен контрол. Каква е ситуацията към момента? Конференцията на председателите на комисиите на 22 ноември одобри предложението за бюджета, както предложението на двете комисии за разпределение на правомощията в участващите комисии и що се отнася бъдещите процедури и ние ще подпишем меморандум за разбирателство. Направихме едно малко изменение от за ИТРЕ и ТРАН комисиите за разпределение на правомощията. Те помолиха за това те всъщност да бъдат включени, когато се обхваща цялата целият пакет, цели, общия регламент, така наречения омнибус. Идеята е бързо да се насрочват заседанията. И съдържанието на това споразумение е се разделено на две теми. Първата част, всъщност това е регламента за бюджета и точка 55 двете комисии тук присъстващи да обсъждат и а, втора част а, промяната на 15 секторни регламента. Реги, Емпел, Агри, Итре и Тран са асоциирани съгласно член 54 и съгласно техните правомощия ще работят по съответните регламенти. Тези комисии, за разлика от предходните процедури, съгласно член 54, имат специални права. Имаме членове 54 плюс, плюс, плюс и така нататък. Тоест, те отговарят, имат специални правомощия за тези части. Съответните становища и доклади на тези комисии ще бъдат приемани без разискване. За втората част тези комисии. Те ще могат да а, участват и да водят а, самостоятелно, право, а, пълноправно тристранните срещи. Правомощите на комисията. Регулярно ще се срещаме. Идеята е да се създаде един общ форум с председателите на бюджетен контрол и на бюджет, както и докладчиците по всички участващи комисии, защото това са важни въпроси за бюджета. Нашата комисия, нашите две комисии, председателите, както и докладчиците и двамата докладчици на тези а, комисии са част от екипа на асоциираните и обратно. И ще се опитаме а, да има възможно най-голямо сътрудничество, за да може максимален брой комисии да изготвят становища съгласно член 54, които ще бъдат гласувани в съответната комисия. И нашите две комисии също могат да изготвят становища по целият пакет регламенти, свързани с бюджета. Така, между нас има изготвен график между двете комисии първия форум, общ форум, ще бъде идния понеделник. Който се чувства поканен, нека да дойде. Всички сте поканени. Ще ви представя датите, които сме предвидели. Ще има семинар в Конт в края на февруари. Проектът доклад на 9, ще бъде представен на 9 март, а в края на март ще се преведе и съответно ще бъде изпратен за обсъждане в другите комисии. Ще имаме общо застане. В началото на май ще има а, общо гласуване и се надяваме тристранната среща да приключи а, преди лятната вакансия. В началото на септември компромисният текст, ако всичко върви добре, ще бъде а, гласуван тук в двете комисии и след това ще на пленарно заседание, така че новите правила да влязат в сила на 1 януари 2018 година. И през януари 2018 година комисията съответно ще изготви, изготви новото предложение за преглед на а, променения регламент. Даваме си сметка, че графикът е много сгъстен, но ще има възможност все пак да постигнем нещо, да постигнем напредък. Затова моля всички участващи комисии да започнат бързо работа по техните становища. Давам ли се сметка също така, че цялата процедура, разбира се, а, може да доведе до а, блокиране на всички изменения. Измененията са огром, огромен брой. Надявам се обаче да не се стигне до там, защото все пак трябва да анализираме внимателно отделните части и смятам, че ако желаем да упражним влияние върху действащия а, финансов период, то ние трябва да направим нещо от наша страна. Надяваме се, че този начин, нов на, начин на работа ще а, оптимизира нашата работа и не бива цялата работа да бъде възпрепятствана от големия брой изменения. И мисля, че докладчика ако от с, другата комисия по бюджетен контрол може да се изкаже също. Ричард, имаш думата. <coughs> Благодаря. За мен е удоволствие да бъда съдокладчик и благодаря на колегите от бюджетен контрол за това, че ми е, довериха тази задача. Няколко бележки и в подкрепа на това, което Инги каза току-що. Мисля, че Както тя каза току-що, факта, че толкова много комисии е, работят по този въпрос и дават своя принос, това показва колко сложно е цялото начинание и е, тя именно каза как предлага да работим заедно по един е, разумен начин, но но винаги срещу нас ще бъде времето. Поставяйки си една амбициозна програма, е, и, е, а именно проекто доклад преди лятната вакансия, това е доста амбициозно като задача. Постижимо е, но ще разчитаме на добрата воля и на е, съдействието на други, е, те, е, така че да придвижим нещата напред, но аз наистина използвам възможността да приканя другите комисии да имат предвид, че това е много амбициозна програма и ще е нужно участието на всички и помощта от всички, които са засегнати от това. И последното има една така тема, която минава през целия доклад като червена нишка и това е упростяването и начина по който е, упростяването трябва да се превърне в една важна, основна политическа линия за комисията в момента. И аз съм доволен от това, че можем да насърчим работата в тази посока. Е, опасността е да затънем в подробности и да изпуснем от е, поглед по-широката картина, която е целта ни в крайна сметка. Ето защо бих приканил е, е, при всякакъв е, работа по тази тема да имате предвид именно това, за да постигнем целта, без да се да, в излишни подробности. Благодаря наистина. Надявам се да продължа да работя с Инги по един добър доклад. Благодаря. Не е толкова лесно да постигнем опростяване в един толкова цялостен и сложен а, текст. Когато се запознахме с а, самите членове, виждаме, че ам, самият текст а, няма да е толкова лесен и трябва да бъдем амбициозни спрямо комисията. И наистина да настояваме за преработване, за редактиране на а, текстовете. И вече сме направили някои предложения на комисията. Могат да бъдат изготвени неформални работни документи. И наистина трябва да настояваме хората, които ще работят с тези регламенти, наистина поне не трябва да полагат чак толкова много усилия, за да ги разберат тези текстове. Така че наистина текстът е като цяло много съгласен. Господин председател, това беше моят отчет. thank you, um... Благодаря, госпожо председател и също времено докладчик и съдокладчик. Е, е, сега ще дам възможност е, за обмен на мнение. Господин Манферс, първо. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да кажа няколко думи по е, процедурата, но и по същество. Ако искаме да е, постигнем е, спестявания и да подобрим сътрудничеството между институциите, а за това се говори вече от години, ще трябва да ангажираме всички институции, защото ако техния, ако персонал не е мотивиран, няма да, може се, е, няма да могат да се направят спестявания. Ако има възможност за излишък, ако има излишък, той трябва да се прехвърли на други институции и а, да се, е, да се а, е, прехвърли към институция, която ще ги използва. Но за това трябва да има някакви е, стимули, за да са готови да го направят. Колкото до графикът Агри и Реги, Реги е, комисиите по селско стопанство и е, регионални въпроси ще е, имат нужда от повече време. Говорим за януари. Нека да им отпуснем още един месец, за да могат да се справят с задачата. Други въпрос. Опростяване на бюджетните правила. Това разбира се ще помогне за съкръщаване на разходите и ще можем същевременно да свършим работата по-бързо, пък и с по-малък процент грешки но трябва да научим е, е, да знаем какви са причините за сегашните бавни темпове на прилагане това води до огромни загуби е, като економически растеж и заетост. Трябва да си изясним допълнително какви са причините и може би това ще ни помогне в крайна сметка да е, изчистим е, правилата до е, максимално възможно. Опростяването е, е, е осъществимо, е, като се съкрати броя на допълнителните проверки – не мисля, че е, са нужни толкова проверки и механизми. Е, от това също може да се е, е постигне спестявания и да се опрости е, е, работата. После трябва да има съответните проучвания, за да сме сигурни, че е, последстващата проверка не е особено ефективна може е, тя да доведе до някакво е, доказателство доказателства или е, процента на разкриване да е, такъв, че допълнителните разходи да не, са, да не се компенсират от допълнителни приходи. Друго, ако се комбинира финансирането структурни инвестиционни фондове и от ЕФСИ, знаем, че Европейския, Европейския фонд за стратегически инвестиции е, трябва да е задължителен фонд. Смисъла му е да се предоставят средства там, където нищо друго не е възможно защото то дава възможност Европейския съюз да поеме гаранциите. Затова не съм а, сигурен а, дали е верен подхода на, на комисията, а, според който трябва да се финансира от два фонда. А, в нашата 7 годишна финансова рамка трябва да имаме отговор на този въпрос. В опитите да е, преразгледаме тази рамка, трябва да направим така, защото всякакъв излишък, е, е, получен в резултат на някакви глоби и санкции, да, да можем да го запазим, без да адаптираме според обстоятелствата вноските на държавите членки. И друго, всъщност по то, ние сме в самото начало на тази работа и ще можем допълнително да говорим по детайлите, но трябва да, реш, да удължим е, срока, за да дадем възможност на другите комисии, като Реги и Агри, да е, имат достатъчно време да излезат с едно качествено становище. Господин Гай. Благодаря ви. Нямам толкова опит с това досие, като Ингеборг, но последния път бях докладчик Сянка от името на либера... Колегата имаше колегата от либералите също така и един следобед всъщност ам, се срещахме с а, колегите от другите институции, обсъдихме въпросите, които са важни за нас. Мога само да кажа наистина от политическа гледна точка какво смятам по това досие, а именно доколко старите проблеми и желания на парламента, както и новите, биват отчетени, отчетени от комисията. Имаш ли такива насоки, такива наблюдения и доколко смяташ, че съветът ще прояви воля и готовност да откликне? Имахме а, така а, дискусия по относно финансовите инструменти. И тази година видяхме, че нещата не са толкова чудесни, както ни бяха продадени през 2013 и 2014 година, бяха ни обрисувани. Тоест, доколко е ефективен финансовия контрол също така. Тоест, доколко смяташ, че предложението на комисия ще реагира, ще бъде адекватно именно на тези проблеми и доколко съветът е готов и има воля да отстъпим. Сега, що се отнася до така наречените бюджетни сателити, които всъщност могат да свържат европейски средства, от друга страна трябва да се упражнява парламентарен контрол върху тези разходени средства, обаче той беше прекратен. И трето, бюджет за резултати. Кристалина Георгиева а, вложи доста енергия за това, слава Богу, а, да се подобри а, резултатите да се подобрят и така съм. Наистина очаквам а, с любопитство да видя дали наистина има това отражение в, в проекта за регламент, е намерило отражение и освен това, парламента смята, че държавите членки трябва да а, бъдат подвеждани под отчетност, да имат носят по-голяма отговорност за своите отчети спрямо нас също така за бюджетния контрол. И това е въпрос, който трябва да бъде включен. Аз подкрепям. Не знам обаче дали ще има смисъл. Много въпроси към докладчика. Желаете ли да отговорите? Не виждам други изказвания. А, до... нека да чуем още едно изказване. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Абсолютно е, съм нали, много съм впечатлен от това, че се мъчим да се справим с този огромен, тежък проблем, да имаме е, повече правила, но по-прости. Според мен е много важно в този сложен процес е, на работа между различните комисии и европейски институции, за мен е важно да не забравим справедливо принципа на справедливост, защото когато се куват правила, за да се дадат, предоставят равни права на всички участници в процеса, е по-добре, отколкото ако се опитаме да прокараме някой частен личен интерес или групов интерес в, чрез някой параграф. Затова бих подкрепил докладчетите в усилието да упростят нещата, но и да, така, да гарантират една справедливост в окончателния продукт, фигуративно казано и е, аз искам да кажа, че съм участвам в това в максимална степен, тъй като хората от е, бюджетен контрол, комисия по бюджетен контрол и бюджет, е, понякога задачите им доста се припокриват. Мисля, че ще бъдем много ефективни, ако сложим запетайка на вярното място. Спомните си Ченгис Хан, когато един от генералите му бил осъден на смърт, той написал писмо с което го помилва, да не бъде изпълнен, да не бъде е, е, екзекутиран, забравил да сложи запетайката и в крайна сметка са изпълнили присета нещо, в което аз вярвам, че може да бъде осъществено в този, пред този преглед на финансовия регламент, а именно за баланса и проверките. Това е послание, което е много отчетливо зачува от фермерите в цяла Европа. И затова искам да подчертая на това, че трябва да е, излезе от нашите ръце нещо конкретно във връзка с това преразглеждане. В противен случай не бих казал, че ще се провалим, но е, това трябва гарантирано да е, присъства, защото посланието от фермерите е много ясно. Може би госпожа Гресле ще отговори на въпроса, след което господин Ашвард. Да, благодаря. Скъпи колеги, искам малко да намаля вашите очаквания. Какво се опитваме с тази реформа на цялостния регламент? Надявам се да можем да решим няколко малки проблеми. Няма да бъде някаква. А, няма да има. да се загърби правовата държава, разбира се. Въпросът е всъщност да, да има опростяване. Въпросът е за кого ще бъде то. Това, което можем да направим е първо а, да отстраним противоречията в собствените ни правила. Като разгледаме правилата в отделните сектори, се натъкваме на противоречия. И нека да ги премахнем. Това искаме да, успе, да направим. Дали ще успеем, не знам. Формата, който ние по нужда избрахме, с такава, като даваме такава самостоятелност на комисиите, нали, надявам се да успеем. Нека сега да не се отказваме от всичко, защото все пак сме направили добри неща, които са се доказали. С този цялостен а, регламент, а, разбира се, ние се изправяме нали, с а, а, нали, огромен спектакъл, който комисията представя. Нали, но нека да нямаме чак толкова големи надежди очакваме. На господин Манка искам да кажа, че всъщност всички комисии ще работят паралелно. Тоест до края на март имате време не чак толкова много работата, както например, при нас. Ние сме тези, които имаме много работа. Трябва да се запознаем с всички документи, да ги обработваме и нямаме толкова време. Докато специализираните комисии а, имат правомощия за по-малки части, за дял, отделни части. Така че ние с Ричард имаме наистина най-много работа. Янс, постави въпроси от кухнята на нещата, високо ценя това. Да. Проблемите, които виждаме, както каза и господин Манка, да, предвидени са по-малки проверки, по-малко проверки, но да, така е. Но идеята е проверките да бъдат по-ефективни. Винаги ни се ни опреква, че нашите проверки не са ефективни. Нека да не правим, да не правим е, неефективна проверка на съответната проверка. Нали? Не така е. Значи цялата тази верига на отчетност трябва да бъде променена. Да принудим а, компетентните органи да работят ефективно. Има правила, нека да се прилагат. И надявам се, че с, на събрания опит вече можем да го постигнем това нещо. Какво е важно за парламент? Какво ме очудва? И аз, може би си спомняш разпоредба 12. Ние бяхме въвели и, а, изменение и сега комисията прилага, а, добавя още едно, т.е. разширение към а, разпоредба 12. Защо? Ми... Сега не можем, в един момент няма да има нужда от бюджета, ако непрекъснато го разширяваме. По финансовите инструменти. Виждаме какво е направило при а, доклада. Това е да имаме еднаква форма, единна форма на, на, на, на отчитане. Но нямаме опит към момента, как правилата от новия регламент за бюджета ще се прилагат и какво въздействие ще имат. Въпросът е обаче все пак да видим как, да съм наясно какви ще бъдат препратките и кое с кое ще бъде свързано. Идеята е парите лесно да бъдат отпускани от бюджета. а също така и, например, взаимодействията между комисията и а, трети страни, други международни организации, не с държавите членки. Оди, тоест, а, трябва да бъдат приемани одитните доклади, изготвени от а, трети страни, от международни организации. Добре, можем да го приемем това, но трябва да видим кои са основателните причини, например. Ако има някакви скандали и така нататък. Но това е така. Отчетност на държавите членки. Има изменения тук за подобряване на дейността на контролните органи. А по ЕФСИ също не забравяйте, че има самостоятелен регламент. Сега, за сателитите, бюджетните сателити. Кои са ъм, допълнителните бюджетни а, възможности? Комисията всъщност а, е се съобразила с част от нашите искания, но не с всички. И може да се окаже, че ние трябва наистина с съвета, може би, да а, задълбаем по някои въпроси, по някои искания. И се надявам, че и съвета а, ще ни подпомогне. Благодаря, господин Ашвард, имате думата. Yeah. <clears throat> Благодаря ви, колеги, за вашите коментари. За мен те са много полезни. Първо ще е, се спра на това, което госпожа Гресли тук що каза. Наистина, може би имаме проблем с е, това как да действаме с очакванията на е, хората. Е, сега не е нужно да преоткриваме колелото, не за това става дума. Това, което мисля, че можем да направим и посоката, която трябва да следваме, е първо посока на яснота, яснота на регламента. Яснота за управление на бюджетния процес в собствената система, ни система, но по-специално да създадем е, една, един метод, който е, е много удобен и лесен за ползване от потребителя е, в държавите членки. По въпроса за упростяването, аз напълно съм съгласен с това, което мисли председателя. Аз получавам също послание и от фермерите. Аз самия съм фермер и получавам такива сигнали от е, семейството си. Напълно съм съгласен, че трябва да, е, се, да свалим бариерите, да, да, да премахнем пречките, да имаме чувство за, за е, мярка във всичко, което правим. Но е, едно предупреждение. Е, трябва също време да намерим верния баланс между това, което е лесно достъпно и това, което е, се поддава на, на е, изпълнение не, не можем да махнем е, всички е, бариери пред нивата на, на изпълнение и на, на спазване на правилата. Е, това ще ни върне назад и това е неприемливо. Така че балансът е много труден. Е, аз е, наистина е, много така при сърце взимам бележките, които направи председателят. Колкото до бюджетирането, дали е добро или лошо, целта е ясна. По-лесно е да се говори за това, за изпълнението, но на практика, ако не се потърси сериозен отговор на въпроса, нещата обират само до палиативни мерки, до е, витрината. Е, нищо по е, същество. Е, сега казах ви, че времето е враг на този доклад. Е, то е, защото ако обаче удължаваме срока и това се превърне в навик, ще се обърне срещу нас. Имаме амбициозна график и трябва да видим какво може да направим с него, но се обръщам към всички комисии. Трябва да работим наистина съвместно, ако искаме в срок да изпълним задачата. Благодаря. Председателя, допълнителни въпроси от комисията? Благодаря, господин председател. Искам да приветствам и поздравя парламента за ефективната организация на вътрешните действия. Сега призвавам и съвета да бъде ефективен, за да може да разработим добър график и до края на лято и до лятото да сме готови с празумение. Благодаря на, за направените добри коментари. Искам да се спра на няколко от повдигнатите въпроси. Съгласни сме, че е важно да има контрол на износа, ефективен контрол на износа. Ще продължим по същия начин като до сега. Оценка на ценовата ефективност. Ако ам, това не е възможно, тогава запазваме правата на аудитиране. Има важен елемент, който искам да повдигна тук във връзка с а, напредъка на дискусията в съвета. Това е важно предложение за пръстяване, но, както знаете, има две а, цели. Другата е а, гъвкавост. Тя е важна за комисията и има важни елементи, като повторно използване на бюджетните кредити за поети ангажименти а, а, и ще настояваме на това, въпреки че дискусията не е лесна. След това сателитите, сателитите, които трябваше да са, бъдат създадени около бюджета наскоро. Опитваме се да въведем някакъв ред. Затова има нов раздел в бюджета и то е за новия тип финансови инструменти. Още нещо е споменато за споделената отговорност на държавите членки. Не смятаме, че на този етап е подходящо да има такова предложение за споделеното управление. Това запазваме за следващата многогодишна финансова рамка при разглеждане в подробности на тези правила, но предлагаме важни подобрения, особено свързани с конфликта на интереси. И накрая, за финансовите инструменти. Опитваме се да ги подобрим, а не да ги реформираме изцяло. Важно е да не се губят важни елементи от информацията. Благодаря. Благодаря. С това Приключва работата на преводачите, казва председателят. Остава ни само една минута превод, така че предлагам на докладчиците да се изкажат съвсем накратко. Добре, използвам 30 секунди, за да кажа весела коледа на всички. Благодаря. Благодаря. В понеделник 12 декември има евентуално заседание на Комисията по бюджета, в зависимост от резултатите от преговорите по бюджета. Господин Обрик и госпожа Томаса в съвета в момента, те ще ни информират. Също така съвсем скоро ви каним на по ПТЕ с Комисията по бюджетен контрол с заместник председателя госпожа Георгиева която напуска своя пост като комисар по бюджета.